Right, everybody, we now have, have our, our voting. И сега ще започнем с гласуването. Моля ви, служете картите си за гласуване. Трябва да направим проверка. No, Adolfo. you can't. I'm about to open the vote. Yeah, sorry, sorry. Right. Um, right, we'll, we'll, we'll do a test vote, please. Ще направим пробно гласуване. Моля, гласувайте. Или искате тайно гласуване? Test the secret ballot? We, okay, let's test the secret ballot. Okay, let's test the secret right. ballot. Okay, we're testing this, the, the secret ballot works. As to... И така, проверяваме дали тайното гласуване а, дали функционира. Ah, ça y est, ça y est. Merci. Voilà. Non, non, non, close. No, no, no, because they're still. Has everybody voted? I know you haven't. Знам, че не всички са гласували, но моля ви, гласувайте. Всички ли а, са сложили картите в устройството за гласуване? We're waiting for Astrid. Чакаме Астрид. Все още. Okay. Okay, and everybody's voted, but we now have one... И така, всички гласуваха, сега пък има един в повече. So 36... Добре, 36 души харесват човека, който седи до тях. Четирима се въздържат. И сега преминаваме към гласуването по доклада на господин Столоян, свързано с финансовите предприятия. Изменение първо за, против, въздържали се може ли да проверим? Не беше ясно. Right, vote's closed. Край на гласуването. Съвсем ясно се вижда резултата. Десето изменение за против, въздържали се, приема се. 88 за против, въздържали се, приема се. Юри 1 за против, въздържали се, отхвърля се 11 за против. Чакайте, може м да гласуваме от 11 до 16 за против, въздържали се, приемат се. Следващата страница е 17 за против, въздържали се, приема се. М от 18 11 до 22 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 103 или не? То отпада. 104 Отпада с, е, компромис Е за, против,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 въздържали се, приема се. 31 или не, М блок от 31-33 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. Юри 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Моля, гласувайте по 112. Um, we've now got too many in the... E Трима души в повече от ЕНП. Може ли да се изключите? Може би заместниците от НП. Добре. Приема се. 113 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Не смятам, че това е така. Нека да проверим по 113. Край на гласуването. Отпада. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се. Може ли да гласувате, ако обичате? 37. Нека да проверим. Voted, votes closed. Край на гласуването. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се.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 против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. 44-то за, против, въздържали се, приема се. 45-то за, против, въздържали се, приема се. 46-то е оттеглено. 125-то за, против, въздържали се, приема се. 126-то за, против, въздържали се, приема се приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128. Кой иска да проверим? По кое е изменение? По 127. Добре, нека проверим. Край на гласуването. Мисля, че е прието. Благодаря ви. 128 за против въздържали се приема се. 48 за против въздържали се приема се. 49 до 51 за, против, въздържали се. Приема се. 52 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Г за, против, въздържали се. Приема се. 53 за, против, въздържали се. Приема се. 54 за, против, въздържали се. Приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 55 до 57 М блок за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 58 до 64 за, против, въздържали се. Приемат се 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 до 76 емблок, както и Юри 3, за против, въздържали се, приема се. 135 то е в началото на страница 14 за против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 78. 78 до 83 изменение 2 и 3 за против въздържали се приема се сега четвърто изменение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 приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 87 с устно изменение от Петър Скинер. Никой не възразява. Добре. Нека гласуваме а, за против въздържали се приема се с устното изменение. Девето изменение за против въздържали се приема се. Електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 42 гласа за, няма против. И гласуване по законодателната резолюция. Гласувайте. Още двама души трябва да гласуват. Още един. Добре. 43 за. Много добре. Няма против. Никой не се въздържа. Where is it? Trial announcement. Yes. Yes, sorry. Right. Quick. I'm sorry. quick, quick, quick. Yeah.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 Гласувахме доклада за финансовите конгломерати. Докладчикът иска да започне преговори за потенциално споразумение на първо четене по този въпрос, който е част от приоритета на нашата комисия в стандарт с стандартната процедура. Мандата ще бъде проект от доклада, който току-що гласувахме и екипът за преговори включва председателя, докладчика и докладчите в сянка. Отбелязвам, че няма възражения. Следователно, ще следваме процедурата на тази основа. Парламентарната комисия одобрява предложението да направим опит за постигна споразумение на първо четене. Преминаваме към девета точка. Още едно съобщение, докато намерят списъка. Искам да ви уведомя, че днес е последното заседание на ЕКОН за Сония Уилде. След многогодишна работа тя преминава към службата за съвместно взимане на решение от 1 април. Всички ние и пожелаваме всичко най-добро. Благодаря много. Преминаваме към девета точка. Възможни политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия. Докладчик Сирпа Питикайна. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Имам четири различни степени на сиво, между които трябва да избирам. Сега гласуваме текста като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 за, 2 против. Поздравления за Сирпа. Okay. So now we're moving on to the vote. Сега преминаваме към гласуване на кандидатурите за поста изпълнителен директор на Европейския надзорен орган в последователността ЕСА, ЕЙОПА и ЕБА. Ако сте за кандидатурата е, гласувате плюс, е, минус, против. И съответно ние ще, ние ще направим съответната препоръка на пленарната зала. Моля, гласувайте. На, в нашия списък е, ЕСМА е първото гласуване. Гласуваме ЕСМА или Верена Рос. Госпожо председател, има ли достатъчно гласове за НП? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 36 за, 4 против, 6 против, 4 въздържали се. Препоръката, която ще отправим на пленарната зала е да приемем тази кандидатура. Преминаваме към следващата кандидатура Карлос Монталво, предложен за изпълнителен директор на ЕЙОПА. Моля, гласувайте. твърде много членове на ЕНП. Някой от ЕНП трябва да си изтегли картата. Някой от заместниците, може би. Един повече. Все още. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 33 за, 4 против, 7 въздържали се. Положителна препоръка ще бъде отправена към пленарната зала за назначението на Карлос Монталво. Третото гласуване е за Адам Фаркас е, за ЕБА. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 38 за, 4 против, 3 въздържали се. Той, неговата кандидатура също ще бъде препоръчана за утвърждаване от пленарната зала. Right. Hello everybody. I'm... Да, внимание, моля. Моля за внимание. Изведнъж се оказва, че има повече време, отколкото ни е необходимо. Докладчестата в сянка, Певаш Берес, в момента е на заседание на Комисията по заетостта. Ам, отнасям се съчувствие към това. Наистина трудно е за председателите, когато а, трябва да водят работата на различни е, комисии. Ще изчакаме следователно първаш 15 е, минути почивка, преди да пристъпим към схемите за компенсация на инвеститори. Тук така, благодаря ви за това кратко интермецо. Сега Перванш вече е тук и можем да продължим по първоначално предвидения график и дневен ред. Ще разгледаме изменения по директивата относно схемите за обезщещение на инвеститорите, докладчик по тези изменения е Оле Шмидт. Преди да започнем работа, нека кажа, че това е един от въпросите, посочен в твърдения в медиите във връзка с нерегламентирани плащания – правени на членове на Европейския парламент. На този въпрос ние гледаме много сериозно, води се разследване. Междувременно проверихме измененията и не установихме изменения, внесени от лицата посочени в тези е, разпространени в печата твърдения. И както е обичайно всички изменения ще бъдат внимателно обсъдени от е, нашата комисия. Ето да държах да направя това съобщение от името на председателството, а докладчикът е, е солидарен с тази позиция. Е, на този етап няма нищо друго, конкретно по този въпрос. Жан-Пол. Нямах намерение да се изказвам е, по този въпрос, госпожо председател, който хвърля сянка върху целия парламент, но според нас, според мен, трябва а, а, да, да заявим а, а, категорично позицията си. Като чета а, вестниците, оставам с впечатлението, че когато бъде внесено едно изменение или допълнение, то вече по силата на това, че е внесено, е, е прието и става част от нормативния текст, което, разбира се, е несъстоятелно. Е, ние, разбира се, ще си теглим последиците от това, което се твърди, още повече ако в резултат от разследването се окаже, че някой се е държал неправомерно, но не бива да се проникваме от някакво чувство на параноя, е, да се боим от сянката си. Е, в край на краища, когато аз поне се отнасям към измененията, които внасям самия аз, след като аз съм си го направил изменението, то е мое дело не виждам защо ще компрометирам сам себе си, да не говорим, че то минава през ситото на политическата група. Всяко това изменение след това в съответната работна комисия се обсъжда и минава или не минава. А, така че а, е, би трябвало малко да попросветим е, е, мас-медиите и, и да им обърне внимание на факта, че когато едно изменение бъде внесено, то не означава автоматично, че е прието. Аз лично мога да кажа, за 6 години мандат никой нищо не ми е предлагал, за да внасям някакви изменения. И, и смятам, че това е правилото. Разбира се, когато някой е негодник или, нали, или се е държал а, а, неправомерно, той трябва да бъде санкциониран. Но инак, а да не говорим, че крайните изменения и допълнения са обичайно плод на компромис и, и по тях са работили множество депутати, докладчикът, докладчиците в сянка и, и ние трябва да излезем с някакво публично изявление по този въпрос, за да не се налива повече е, е вода във воденицата на анти европеистите. Благодаря ви, е, е, Жан-Пол. Вие сте абсолютно прав, често казано, според мен е, някой просто би си прахосал парите да плаща на някого, за да внася едно или друго изменение. Сега, в някои други законодателни събрания може и да има смисъл, но не и тук. Свен. Е, съвсем накратко, благодаря ви най-напред, че гледате сериозно на този въпрос. Е, благодаря ви, че е, категорично формулирахте позиция. Бих искал само да кажа, че съм твърде загрижен от това, че доколкото разбирам от тримата обвинени, един все още не си е подал оставката, поне това чета в вестниците. На второ място, особено съм загрижен, че онзи, който следва господин Страса, т.е. който замества господин Страса, също има лобистка фирма, което е напълно недопустимо. Господинът е е, прекратил съществуването на страницата си в интернет, рекламираща фирмата му, но аз имам екземпляри от а, е, а, е, страниците в интернет и ще ги разпространя. Не бива а, да заменяме един лобист с друг. Благодаря. Заместник председателя на парламента, госпожа Уолис, отговаря за прозрачността и, и тя се занимава с този въпрос определено аз е, ще я е, осведомя, а ще осведомявам и вас е, за изхода на това разследване. Както казах, ние проверяваме конкретно всяко изменение, което се поставя на дневен ред, да видим дали поражда някакви съмнения. Всичко останало минава през заместник председателката. Астрид. Бюрото ще говори утре по този въпрос. Едва ли сега в комисията трябва да водим дебат? Край на краища трябва да изчакаме решението на бюрото утре. Не, сега ми се струва е безсмислено. Да, мисля, мисля, че сте права. Ето защо аз направих това кратко изказване, доколкото е, въпросът, който предстои да разгледаме, е замесен, е е, е упоменат в, е, както казах, твърденията е, в печат. Но това е положението. За сега, нека сега, Оле, докладчикът ни представи измененията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за краткото изявление. Аз като докладчик обърнах внимание на три основни цели в проекта доклада си и вие сте добре запознати с тях. Повишаване защитата на потребителите чрез е, по-широко по покритие. Второ, по-висока е, и по съвършена степен на хармонизация на компенсационните схеми в Европейския съюз. И на трето място залагането на дългосрочни устойчиви принципи, на които да се изграждат компенсационните схеми в нашата дискусия тук би трябвало да съсредоточим вниманието си на три неща. Разширяване на обхвата, това първо. Второ, механизмите на финансиране на схемите. Трето, размерите на компенсация или обещетение. И на трето място, четвърто, <laughs> по-скоро, механизмът за кредитиране на националните схеми. Що се отнася до обхвата, според мен има сериозна подкрепа за това, че обещетенията трябва да обхващат случаите на измама, неправомерно възползване от служебно положение и по този въпрос са внесени редица изменения, в това число 64-то. 56-то изменение по-нататък всички инвестиционни фирми следва да бъдат задължени да сключват застраховка с застрахователно, при застрахователно дружество. Е, интересна е тази идея, честно казано, но според мен това би довело до пълна промяна на системата. Това е една смела идея, трябва да кажа. Да, но госпожа Берес би трябвало да, да доразвие идеята си. Аз съм за застраховането, например, за гарантиране на вноските и това би могло да бъде допълнение към сегашната система, но само факултативно. Е, комисията би могла да го предложи след оценка на въздействието и доклад до парламента за въвеждането на такава факултативна застрахователна схема. Госпожа Берес е, също настоява да бъдат включени микропредприятията, е, е, нестопанските предприятия и местните администрации, 22, 61 номер изменения. Всички търговци на, на ценни книжа по небезвестна директива Мифит е, би трябвало да бъдат обхванати. И после нещо много щекотливо, много, много трудно, е, включването на колективните инвестиционни схеми. Няколко изменения засягат е, това и понеже това е огромен и важен въпрос наистина, е, трябва да го разгледаме. На второ място, размера на обещетението. Е, съгласен съм с комисията, че трябва да има е, пълен размер на обещетение, за да бъде създаден един пазар с еднаква степен на защита навсякъде в Европейския съюз. Знаем на какви проблеми сме се натъквали и аз оставам с впечатлението, като разгледах измененията, че към днешна дата поне мнозинството е за повишаване размера на обещетението от 50 000 евро нагоре, което предлага комисията, до 100 000. Изменение 81 е от госпожа Берес и 82 от господин Клуте са в този смисъл. И аз, разбира се, ги подкрепям тези изменения. На трето място, е, механизма на финансиране. Е, комисията предлага предварително финансиране, екс-анте. Колегите от Великобритания тук, е, госпожа Вики Форд и самата вие, госпожо председател, предлагате съчетание от предварително и последващо финансиране в внесените от вас изменения. Е, е, кризата и случая Феникс в Германия потвърждават необходимостта от предварително финансиране. Аз също смятам, че трудно може да се намери доброто равновесие между предварително и последващо финансиране. И е, в заключение аз не бих подкрепил тези изменения, но, но разбира се съм готов, както винаги, да ги обсъдим допълнително. А, естествено, трябва да отбележим и хода на дискусиите в съвет. Цената на финансирането се поема от инвеститора и съответно трябва да бъде разумна за инвеститора. Трябва да си даваме сметка, че всичко това има своята сериозна финансова тежест за инвеститорите и за отрасъла инвестиционния като цяло. Скоро бях на посещение в Атина и разговарях с няколко министри и с представители на финансовата система на, на промишления отрасъл, малки и средни предприятия и хората проявяват загриженост, че налагаме нови и нови изисквания на, на стопанските предприятия и по този начин още повече ги затрудняваме в усилията им да надмогнат рецесията. Аз предлагам 0,3 в моето предложение. Представителите на ЕНП, като колегата Салва, в стотното изменение, например, предлагат да се намали вноската от 0,5 на 0,1%, което е, разбираше също е на дневен ред за дискусия. Както казах, много е важно тук да постигнем едно добро равновесие, да знаем какви ги вършим, като налагаме такива изисквания. Четвърто, механизмът за ползване на заемни средства. Е, този кредитен механизъм е механизъм на солидарност между държавите членки, поради което като идея е, следва да бъде приветстван. Госпожа Берес, 144-то изменение, предлага заличаване на механизма за кредитиране и предлага на негово място да бъде въведен европейски фонд, от който да се финансират по заемен начин за страхователните дружества. И то е свързано с коментара, който направих по-рано. Мисля, че трябва да доразвиете идеята си, госпожо Берес е, предлага се всяко застрахователно дружество да внася до 5% от застрахователните вноски в Европейски застрахователен фонд. Е, трябва да кажа, че на този етап съм малко притеснен. Е, това ще бъде един огромен фонд и, и как ще функционира, аз наистина нямам отговор на, на този въпрос. Господин Салва, 136-то изменение иска и държавите членки да могат след 10 години да се финансират една от друга. По моето предложение срокът е 5 годишен. И накрая, нека кажа, че подкрепям няколко от измененията на господин Гигол, 107, например, 108, 158 на Камал също приемам. В заключение, нека кажа, че е, предвид отличната работа на секретарията на нашата комисия и проявеното и от мен до някъде умение, както и от моите сътрудници, и съдействието, което оказа унгарското председателство и разбира се Европейската комисия – ни е, насочват към определен компромис, е, който ще се очертае окончателно през идните седмици. Някои от вас, вероятно, е, някои от вас, вероятно, мислят, че аз съм а, типичният самонадеен либерал а, и, и вероятно до някъде сте прави, но пък а, не съм неразумен човек. Знаете, либерализмът а, а, означава и дух на, на компромис. И вероятно основните проблеми не са тук, не в нашата комисия, не и в Европейската комисия. Опасявам се, че са някъде другаде същинските проблеми, но нека това място остане неназовано. И, и се надявам в край на края ще да излезе добър и, и да си струва усилията. Е, е машината вече е задействана, е, работи се през едните дни, ще ви държа в течение. Благодаря. Пабло има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика за неговата готовност да води диалог по тези въпроси. Няма никакво съмнение, че господин Шмидт е изключително разумен човек. Бяха повдигнати редица въпроси. Съгласен съм с докладчика по повечето въпроси. Ние трябва да избегнем опасността от двойно регулиране. Вече има регламент за Los, los intereses de las UCITS se podía за колективните инвестиционни схеми. Аз не смятам, че е необходимо допълнително регламентиране Що се отнася до нивата на покритие, 100 000 е достатъчно. Имаме нужда от повече хармонизация в всичко онова, което се отнася до европейското законодателство. Когато говорим за европейското законодателство, трябва да хармонизираме нези критерии, които до сега не са били хармонизирани. Така че не можем да допуснем страните да намалят степента на покритие, ако ние не намаляваме нашето. Идеята за 0,01% е разумна цифра, като имаме предвид, че става дума за нещо, до което ще се прибегне при, само при изключителни обстоятелства. Така че можем да приемем 0,01%. Що се от... Para financiar el, el esquema, estamos incrementando el nivel ние ще повишим нивото на покритие в значителна степен. Ето защо смятам, че 10 годишния срок е достатъчен за националните заеми. Съгласен съм с докладчика. Мисля, че вървим в правилната посока. Вървим към ниво на хармонизация, подход с който съм съгласен. Съгласен съм с господин Шмидт и за това, че трябва да има таван от 5% и че заемите между страните, взаимните заеми, трябва да започнат едва след като бъдат финансирани 100% от схемите. Що се отнася до предварителните плащания, ние сме внесли изменение, според което тази, това решение да не влезе в сила, докато няма гаранция неправомерните плащания да бъдат възстановени без проблем. И накрая едно важно изменение за финансирането на различните групи. Инвестициите, които са свързани с прякото или косвено финансиране на терористични групи, не могат да получат каквато и да било компенсация. Това е изключително важно. Има страни като моята, които все още страдат от последици от терористични актове. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Перванш има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че спазихте е, графика на нашата работа. Преди да представя альтернативни предложения, докачката каза, че те са храбри, нека да ви кажа няколко думи за контекста, в който беше разгледан текста от нас. Става дума за момент, в който от една страна имаме миф, от друга страна, ЮСИТ, този текст е текста за представяне на банкови гаранции. И, и ние непрекъснато се опитваме да намерим последователност с всеки един от текстовете и се опитваме да изградим мост между двата текста. Една от сериозните трудности в този текст е свързана с това как да хармонизираме нивото на покритието с, такс, с текста за гарантиране на влоговете. Благодаря на докладчика, защото водихме разговор по този въпрос. Той предложи 100 хиляди за гаранция. Според мен това е чудесно предложение, защото дава възможност да изберем онова, което би отговорило на потребностите на е, европейските вложители, които са вложили спестяванията си в пазарни инструменти. Мисля, че успяхме да постигнем напредък. Що се отнася до текста за ПСВ имаме известна трудност. Ако има един инвестиционен продукт, в Европ... който е европейски, това е точно ПСВМ. За да гарантираме не всички инвестиции, неправомерни плащания, например, и ние ще ни, има желание да се изключат ОБ, ОПСВМ. Аз мисля, че тук има една чудесна възможност. Понякога не е абсурдно да намерим разумни предложения, след това, което ни предлага комисията. Комисията предлага ексанте финансиране, и ни казват, че а, трябва а, да изберем а, КИС. По, казаха, че по КИС ще изтеглят предложението през юли 2011 година. Защо? до юли 2011 година, защо да не използваме възможността да, и да анализираме е, осъществимостта на това предложение, което правям. Аз съм внесла 27 изменения. Целта им е да се осигури една система за гарантиране и за страховане. Тоест, в контекста на гарантират на, на директивата Мифит. и нейното приложено поле, предвиждаме механизъм за застраховка. Това е полезно за економиката и няма да се води дебат за това, кое ще се прави ексанте, кое ще се прави експостик дали ще има солидарност. Тогава, когато има застраховане, един европейски застрахователен фонд ще обедини в себе си застрахователни премии и няколко думи за другите аспекти. И аз съм готова да водя дискусия по тези въпроси. Разбирам, че те се отдалечават от предложението на Европейската комисия. Ще ми кажат, ама съветът вече е постигнал напредък. А само че аз питам, защо не а, колективните инвестиционни схеми? Няколко думи за приложното поле. Беше направено предложение за включване на въпроса за така наречения Bad Advice в Обединеното кралство. Намираме го и в директивата MIFID. Мисля, че си заслужава тези аспекти да бъдат включени в директивата. Що се отнася до микропредприятията, местните власти и с предприятията с нестопанска цел. Когато погледна директивата MIFID и дефиницията включена в нея, не виждам дали тези субекти са обхванати. В моята страна има много местни органи на властта, които бяха сериозно засегнати и имаха нужда от това системата за гарантиране на влоговете да се прилага и спрямо тях. С оглед на лошо управление на инвестициите. Що се отнася до нивото на компенсациите и сумите, мисля, че идеята за страхователна премия може да обхване 3% за едни, 5% за други или 1% за последните. Това е, госпожо председател, е, няколкото предложения, които исках да направя. Ясно е, че това са альтернативни предложения. Смятам, че в парламента трябва да бъдем е, храбри по този въпрос работим много отдавна, отдавна се спорим. В крайна сметка е логично да почакаме преразглеждането на ОПСВМ. Нещо, което чакаме от доста години. Саит има думата. Вашата група е по-голяма. Благодаря. Благодаря ви за това, че напомните, че моята група е по-голяма. Понякога размерът има значение. Най-напред искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за положените усилия. Мисля, че дебатът на дискусията показва, че всички имаме една цел. Всички ние искаме инвеститорите да имат доверие в продуктите, в които са инвестирали. Мисля, че моето несъгласие с някои от измененията и по-конкретно въпроса за моралния риск и да не и също така трябва да а, насърчим инвеститорите да проявяват предпазливост спрямо, инвестици... спрямо продуктите, в които решават да а, инвестират. Мисля обаче, че трябва да сме наясно с това, кое представлява лошо инвестиране. Винаги е възможно инвестициите да бъдат направени в страни, в които фондовете да фалират. Ако са готови да поемат този риск и да инвестират, за да поемат е, за да в интерес на по-висока възвръщаемост. Ние трябва да защитим онези инвеститори, които са зле информирани. Ние не защитаваме онези, които разбират риска. Един много важен въпрос е прозрачността. Ето защо предложих едно изменение, което показва ясно какъв процент се изплаща. Това е свързано с една от идеите на госпожа Берес. Мисля, че всички ние ние трябва да, се, да анализираме идеята за за застрахователна схема. Не, не говорим за неефективно използване на средства. Е, за непродуктивно влагане на пари, но в крайна сметка говорим за прозрачност. Мисля, че всички ние трябва да сме наясно с това, че е, по-високите разходи се поемат от инвеститорите. Понякога инвеститорите искат да поемат тези разходи, притесняваме повишението от 20 е, 000 и инвеститорите в Лондон. Е, няма такъв проблем, но съм разговарял само обаче с представители от по-малките държави членки, за които повишението от 20 на 100 хиляди е, ще бъде източник на сериозни проблеми. Аз бих казал чудесно, за... това е много полезно за Лондон, но съм истински либерал а, и държа на а, доброто функциониране на пазарите. Искам пазара да бъде а, отворен, искам истинска конкуренция, искам малките фондове да се конкурират с Лондон. Също така споделям становището, че киса не трябва да се, да се включва в приложеното поле. Не защото не смятам, че трябва, не защото не харесвам колективните инвестиционни схеми, а защото смятам, че трябва да избегнем двойното регламентиране. По отношение на предварителното финансиране, аз смятам, че не трябва да разчитаме на а, парите на дънакоплаците, но всъщност колко а, какъв трябва да бъде размера. Някои казват 0,5%, друг казва 0,3%. Но откъде ще дойдат тези пари? Защо говорим за 0,3%? Защото е по-малко от 0,5%. Всъщност, понякога, често си разменяме цифри, без да сме сигурни защо. Някои от инвеститори казват, че това е твърде високо. Не искат парите да бъдат вложени в някакъв фонд, без от тях да има полза, вместо да се използват в економиката. Като цяло искам да благодаря на докладчика и на докладчите в Сянка за това, че се опитаха да постигнат до възможно най-доброто решение. Разчитам на, продължаване, на продължаващо сътрудничество с тях. Свен има думата. Първо искам да благодаря на социалист политически либералния докладчик имаше много позатворни дискусии, има голям процент на сближаване между отделните позиции. Да, казваме на конкуренцията, но не на конкуренция, която е, се оповава на доверието на инвеститорите. Инвеститорите не могат да знаят кога стават жертва на измами. Ето защо смятам, че трябва да се създадат такива гаранционни схеми. Въпросът повдигнат от Перванш. Дали а, трябва проблема да бъде решен чрез застраховане? Няма съмнение, че този вариант е по-ефтин. Аз не си правя иллюзии, няма да подхождам идеологично по този въпрос, но решението, което ще изберем, за да осигурим защита срещу измама, и по този начин ще защитим нашите инвеститори. Но ако има задължително застраховане, то това не значи, че а, решението на частните пазари ще е по-ефтино от съвместното решение. Трябва да помислим кое ще е по-ефтиното решение, но не само това. В крайна сметка средствата ще бъдат изгубени. Това са средства от доходите, които са щели да получат инвеститорите. Ние искаме едно ефто решение, така че да има кон- конкуренция там, където трябва да я има и различните участващи страни да, да могат да се конкурират. Относно нивата, това е въпрос свързан с изчисления, а не с пазаруъци. Това е една от важните теми. Знаете лобистката дейност, която беше активирана – няма да повтарям всички аргументи, но за мен е много важно а, в случаи като Медов и така нататък да има защита и да е ясно, че рискът е нисък, защото това е на регулирана област, но все пак рискът не е нулев. Потребителите трябва да бъдат защитени и ако окажем такава защита, като прер... дори ако трябва да се преразгледа нормативната база, свързана с предприятията за колективно инвестиране. Искам да, ви, да чуя малко повече разяснения от колегите. А, дали трябва да се реформира законодателството, свързано с предприятията за колективно инвестиране, или а, да се включи и а, да се включат и схемите, схемите за гаранция на депозитите в а, рамките на това законодателство. Аз съм убеден, че ние ще успеем да разрешим този проблем относно застраховането, предложено от Перванш Въпросът трябва да бъде разгледан в по-задълбочени дискусии с, с всички заинтересовани страни и с докладчиците в Сянка. Благодаря, Юрген. Благодаря, аз нямам какво да добавя. Жан Пол. Merci, мадам президент. Две ремарки. Благодаря, госпожо председател. Две бележки. Първо, смятам, че въпроса за застрахователната схема следва да бъде проучен и не е, просто покрай другото. Това, според мен, би било едно интересно предложение, тъй като, както каза госпожа Берес, това дава възможност средствата да останат в стопанския оборот, вместо да бъдат замразявани. И второ, що се отнася до КИС, до колективните инвестиционни схеми, да прибързваме е, не е добре. Имайки предвид колко дълго време се работи по тези въпроси и някой друг месец закъснение няма да е кой знае колко сериозно. Е, по тези въпроси е, не бива да се прибързва, да не говорим, че крайният срок общо взето е 2018 година, месец друг не е кой знае колко важно. За да не се стигне е, до там, че да се приеме нещо, е, след това е, да се, след няколко месеца е, да, да се промени едно, после да се промени друго, е, така да се работи е, на парче. Добре би било наистина да работим по-бързо, аз по-скоро проявявам нетърпение тук, но е, в дух на реализъм, е, според мен, и двете предложения на госпожа Берес трябва с, с достатъчно време за това да бъдат сериозно разгледани. Благодаря. Астрид. Благодаря, госпожо председател. Без да навлизам в детайли, е, бих искал а, да посоча измененията, които съм внесла по доклада. Аз имах възможност да разговарям и с господин Шмидт, защото аз а, е, е, се опасявам, тези изменения не са безобидни. Значи, е, този 0,5-0,1% предварително финансиране, аз предлагам 0,1%, това може да бъде прекалено е, сериозно е, и едва ли отговаря на някакви сериозни потребности. Все пак, нека не забравяме, е, че тази директива регламентира, ще регламентира крайно редки случаи и е просто неуместно, независимо от предвидения процент на финансиране, предварителното финансиране, да не говорим за 0,5, е просто нереалистично. Трябва много сериозно да бъде е, занижена е, тази цифра. Не включването на колективните инвестиционни схеми е, в приложното поле на директивата, както предлага докладчикът, се ползва с пълното ми одобрение, е, както съответно правилно е, е прогнозирала госпожа Берес. Тя много добре знае, че аз не мога да се съглася с нея в това отношение. Директивата за колективните инвестиционни схеми 5 скоро ще бъде на дневен ред и отговорността на банките депозитари предполага за пореден път и за винаги, в смисъл, веднъж за винаги да бъде уредена. А, така че неуместно и немислимо е колективните инвестиционни фондове или по-скоро схеми да бъдат включени в тази директива. Ако отговорността на всеки е ясно установена, то трябва на всяка цена да бъдат а, избягвани и всякакви припокривания или дублирания в нормативната област. Е, казва в подкрепа на, господин, е, на госпожа Берес, е, господин Гозес е необходимо да изчакаме. В същото време обаче правата на инвеститорите са нещо не е по-малко важно. Необходима ли е пълна хармонизация в Европейския съюз? Според мен не. Задаването на минимално прагово равнище според мен е нещо по-разумно. Аз бях предложила 50 хиляди, някои други настояват за 30 хиляди. Трябва да видим. И в заключение, последно, що се отнася до преходните периоди. Е, ясно е, че създаването на предварителни фондове за обещетение не би било лесна работа. И е, за мен е ясно, че продължителността на преходния период ще зависи от изискванията, които бъдат наложени на общоевропейско равнище. Колкото по-тежки са те, толкова повече време ще бъде необходимо на финансовата система. Ако приемем нещо леко, бихме могли за сметка на това да настояваме за по-бързо прилагане при по-къси преходни е, срокове. Но Нека все пак да си даваме сметка и за логиката и последователността. Адресирам тази своя бележка, пожелателна, лично към господин Гозес. А, благодаря, Георго. А, благодаря. Госпожо председател, поздравявам докладчика и и докладчиците в сянка за извършената от тях работа. Три-четири неща ми се щеше да кажа по конкретни въпроси. Първо, е, ние вече сме оговорили, но, но пак за застрахователната система. Смятам, че трябва внимателно да притеглим въпроса дали една застрахователна система би била сериозна альтернатива на сега действащата система за обещетяване на инвеститорите. Ние не можем положително да твърдим това, нито сме сигурни, че застрахователните дружества с готовност ще поемат такава отговорност. И после и трябва да е ясно, че пълно покритие на инвеститорите не може да се постигне чрез е, едното е, функциониране на пазарните механизми. Значи трябва нещо да се направи. Е, на второ място, нормите на, на покритие от една страна, а от друга страна и случаите на несъстоятелност на различни дружества сочат, че степента на покритие е уместна. А повишаването на, на покритието по предложенията на, на Хелкмарк и, и Камал не е нужно. И покритието е достатъчно каквото е. Сега, е, нормите на предварително финансиране твърде далеч струва ми се отива комисията в своето предложение с тези 0,5. И трябва да имаме е, предвид е, казаното и от е, госпожа Люлин, това, което тя предлага всъщност, да се сведе до 0,1% или пък още една альтернатива да се даде възможност на държавите членки сами да си определят нормите. Стига, разбира се, това да се основава на конкретната рискова обстановка в страната. Е, що се отнася до преходните периоди, от съществено значение е да са по-дълги. За онези страни, е, чието системи по-настоящем се основават на последващо финансиране на обещетенията, т.е. експост. Най-добре би било да се запази 10 годишния е, преходен период. що се отнася до приложното поле, аз съм склонен да се съглася с госпожа Берес, че е, то трябва да остане такова каквото е, е както предлага госпожа Берес, поетите загуби по финансови инструменти, имитирани от държави членки на Европейския съюз. И най-сетне е, заявявам готовността си да разговарям с колегите по тези въпроси подробно. Благодаря. С това изчерпахме, изчерпахме списъка на записалите се депутати. Сега ще помоля комисията да вземе отношение. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Ще се спра на пет елемента. Първият е свързан с обхвата. За комисията е много важно предложението да има широко приложно поле. Ние ще да не държим на предложението КИС 5. Няма смисъл обаче да се бави предложението за компенсирането на инвеститорите, защото новите предложения за регулиране на вложителите и подпопечителите ще дойдат на по-късен етап. Що се отнася до намаляването на нивото на финансиране, е, нивото е, финансирането е ексанте. Нашето предложение се основава на данните, които получихме. Ето защо може би ще бъде необходимо, за да се намалят разходите на системата, да е, ограничим нивото на финансиране. Ние изграждам, изграждаме хармонизирана система е, с, в интерес на добре финансирани е, е, схеми за компенсация. Ето защо структурата трябва да има съдържание. Тоест, е, намаляването не би трябвало да бъде много сериозно. Що се отнася до застрахователната система, тя беше представена е, по начин, по който смятаме, че е много различен от нашата представа за функциониране на тези схеми. Комисията представи един нон-пейпер и ние включихме някои елементи на застрахователните дружества, за да избегнем големи суми да бъдат предоставяни на схемите е, и, и тези пари да не влизат в економиката. Е, държим, разбира се, на известен застрахователен елемент, но една пълна промяна изисква допълнителен анализ. Както каза докладчикът, може би е необходима оценка на въздействието, е, но няма такова предложение и затова комисията не може да направи оценка на въздействие. Що се отнася до покритието за инвеститорите. Както знаем, преразглеждането на МИФИТ ще бъде готово през лятото. Възможно е някои от инвеститорите, които са в списъка на професионалните инвеститори, да бъдат а, оттеглени от списъка. В момента в предложението на комисията приложното поле на дефиницията на, на професионални инвеститори в е, МИФИТ е, трябва да се разшири. И последният елемент беше повдигнат въпрос за разширяване обхвата на bad advice. Само една държава членка прави това поради структурата на своя финансов пазар. Предложението на комисията допуска запазването на този елемент. Смятаме обаче, че като имаме предвид, че в различните държави членки пазарите са различни, има опасност от допълнителен разход, който не е необходим на ниво Европейски съюз. Благодаря. Okay. Uh, thank you very much. Uh, Ola, or Pavon. No, I just cannot resist. It means the, it's more important може би е по-важно да имаме механизъм, който да не струва скъпо, вместо недостатъчна защита на инвеститорите от лоши съвети, идващи от хора, на които това е целта. Не разбирам тази логика. Оля има думата. Благодаря на всички колеги. Мисля, че е, има немалко въпроси, които трябва да се обсъдят и на които трябва да се намери отговор. По принцип нямам нищо против е, включването на КИС в тази директива. Аз знам, че поне основа на информацията, с която разполагам, може би това не е важно за някой, някой от вас, няма нито една страна, която да иска това. И те казват, че би било по-разумно това да стане с кис 5. Основният, е, основната причина, поради която аз се колебая, е, че единствената цифра, която ми беше предоставена, е, че разходът, цената ще бъде 20 хиляди, 27 000 е, милиарда. Според мен това е огромна сума. Забележки извън микрофон. Аз знам, че Европейската комисия и самия комисар има голямо желание да разреши въпроса. Разговарях с него. Разбира се, той си има убедителни основания искания да сме на негова страна. Според мен комисията трябва да ни представи по убедителен начин разходите. Както казах няколко пъти в тази парламентарна комисия, аз не смятам, че ние трябва да внасяме нови предложения, нови законодателни предложения, без да знаем как ще се реализират нещата на практика. И сега комисията ми казва, че иска да проучи въздействието на предложенията върху финансирането на сектора. Ако това бъде е, направено преди да гласуване, аз е, преди ние да гласуваме, не виждам къде е проблемът. Застрахователната схема. Както казах, че можем да обсъдим въпроса, е, трябва да признаете обаче, госпожо, че чисто и просто да приемем една нова система и да кажем, ето така ще бъде от тук нататък. Това не е възможно. Критикуват ни, че не полагаме максимални усилия за да приемем законодателство, което да е разбираемо и приложимо на практика мисля, че такова едно законодателство може да създаде много трудности. Имаме нужда от повече проучвания и повече анализи. Що се отнася до лошите съвети или bad advice, не съм убеден. По-скоро мисля, че въпреки, че възниква този проблем, и инвеститорите. Аз самия, а, мисля, че инвеститорите, в това число аз самия, носим известна отговорност. Не смятам, че това трябва да се във... въвежда. Смята ли, госпожо Береш, че трябва да въвеждаме а, британската система в Европа? Аз самият се колебая. Uh, Различните форми, които предлагате, са включени в МИФИД. Е, Мисля, че отговорих на казаното от господин Калба, господин, госпожа Берез, господин е, Камал. Ако бях Рефер, вие ще получите не само жълта, а червен картон, за това, че казахте, че съм социалист. Аз нямам нищо против колегите социалисти, но смятам, че това е а, обида, която следва да бъде отнесена към председателството. И това беше шега. По отношение на прозрачността, Напълно съм съгласен. Генерирането на повече данни също добро предложение. Мисля, че анализът на застрахователните схеми е полезно, но да, трябва да поработим допълнително. Сега да договоря на Свен за лобирането. Всъщност, лошо нещо ли е лобирането? Аз е, оставам с впечатлението от това, което казвате, че лобирането е нещо лошо. Е, господин Гозес каза, че ако има добри предложения, е защо пък е, да не ги приемем? Трябва ли да използваме само онова, което ние сме измислили, само ние в тази зала? Не съм убеден, че по този начин ще приемем по-добро законодателство. Господин Круде, мисля, че вие не сте съгласен с господин Камал. Отговорих на господин Гозес, госпожо Люлинг. Аз подкрепям идеята за пълна хармонизация. Мисля, че това е пътят. Особено по отношение на защитата на потребителите. Това, което каза господин Фейо, е, е в е, съответствие на това, което и аз казах. Благодаря на, Европейската комисия. В заключение, ние вече сме внесли някои компромисни изменения, ще ги получите, ще ги ще можете да ги проучите. Моята цел е да приобщя всички. Разбира се, КИС или 150 хиляди, е много трудно да се включи в инструментариума. Защо държа на 150 хиляди? Защото не смятам, че трябва да е, намаляваме нивото на защита в някои страни. Това е въпрос, който ще бъде решен в съвета. Но според мен въпросът е актуален, що се отнася до КИС вече кратко отговорих. В крайна сметка, драги приятели, убеден съм, че ще приеме много добро предложение. То ще бъде полулиберално. Благодаря. А, малко пресрочихме времето, но трябваше да отговорим на безполезните обвинения. Не съм убедена, че по интернет ще разберат някои от шегите, които си разменяме. Гласуването ще бъде на 30 април и се надяваме да влезе в пленарна зала през юни. Благодаря. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред за деня. А, именно разглеждане на пакета за економическо управление. Знам, че докладчиците водят, да са водили разговори помежду си. Но сега имаме е, първа, първата възможност за разглеждане на измененията. Знам, че е късно. Е, много членовете са внесли изменения и ще им дам възможност да се изкажат. Затова ще помоля докладчите да бъдат максимално кратки и всеки един от тях е, да не се изказва за повече от 5 минути. Корин, вие ли сте първа? Да, благодаря ви. След 5... Ще ви помоля след 5 минути да ме прекъснете. 159 е, изменения са внесени от колеги. Преди това обаче искам да кажа, че съм благодарна на колегите за тяхното съдействие. Разбира се, имахме много тясно взаимодействие с докладчите в Сянка и с депутати. Ако имате въпроси за своите изменения, не се притеснявайте да се обърнете към мен, тъй като е важно да водим диалог извън тази зала. Не беше никак лесно беше малко като жонглиране, за да се получи широка подкрепа за пакета в парламента. Що се отнася до мен самата, аз съм с впечатлението, че можем да го постигнем може би няма, ще бъде по-трудно, отколкото в пакета за надзор. Тук става дума не само за засилване на координацията в Европа и засилване на ролята на Европейската комисия, но също така Става дума за диалог между политическите семейства в Европейския парламент, които имат различни становища. Що се отнася до моя доклад, и тук трябваше да се жонглира. От една страна бяха внесени изменения, в които се настоява за повече гъвкавост при приложението на 3% и 60% въвеждането на инвестиционни цели, които допускането на превишаване на границата от 3%, дори изменения, които предвиждат почти нулево, нулева възможност за маневриране. Моята цел в компромиси е да поставим акцент върху фискалната стабилност като предпоставка за растеж – да имаме възможност за маневриране по отношение на структурните реформи, които и има дългосрочно влияние върху бюджетът. По този начин можем да, да, да дадем своя принос за постигане на целите за растеж и заетост. Що се отнася до предпазливото, до предпазливото разработване на фискалната политика? Аз приех по-неутрална формулировка по отношение на корекциите за средносрочния баланс, като структурния баланс е отправен момент. Тук се дава възможност да се приемат някои изменения, които настояват за отчитане на цикличността. Що се отнася до средносрочните бюджетни цели, бих искала да поставя акцент върху изменението на Удо Булман и други, в които се въвежда инвестиционна цел. Там има проблем. Така както аз тълкувам това изменение, това е въвеждане на златното правило, което беше обсъдено, което беше обсъдено и в процеса на приемане на договор от Мастрихт. Е, тогава е, то беше отхвърлено. Според това правило държавите членки имат право на допълнителни инвестиционни цели е, повече от 3%. Мисля, че тук можем да застрашим и доверието в финансовите пазари. Председателя на Европейска централна банка, господин Трише, вчера каза, че това е опасно. Съвсем обаче това съвсем не означава, че не искам да водя диалог с колегите от другите групи по отношение на целите ни по отношение на начина по който смятаме, че ще се постигнат целите на стратегията 2020, също така социалното сближаване и социалната интеграция, както и повишаване на броя на работните места. В директивата има едно временно решение и аз се надявам този въпрос да бъде изяснен. Освен това, извинявайте, пете минути вече изтекоха. Сега по смятам, че в националните планове за реформа трябва да, бъдат, трябва да залегнат тези предложения, за да може подхода ни да бъде по-обхватен. Исках да кажа няколко думи за гласуването с квалифицирано мнозинство и за да отговорим на исканията на колеги, които поисках различни разходи. Съжалявам, че не мога да дам повече обяснения. Председателката накрая може да има време, но нека сега да се опитаме да бъдем по-експедитивни. Диего има думата. Благодаря, господин председателю. Относно моя текст – Тук става въпрос е, за силване на економиката, за насърчаване на растежа и заетостта. Много изменения бяха внесени относно отделните членове. Може да се изготвят измененията повече от 15 компромисни изменения. И аз съм убедена, че те ще бъдат включени в преамбюла. Искам да се спра на пет неща, които са най-щекотливи. На първо място става въпрос за ритъма, с темпото, с което трябва да бъде е, да бъде отстранен дълга. Има най-различни предложения. Има колеги от е, АЛДЕ, които смятат, че е, трябва да има намаление не с една 20, а с една 10 и то не в срок от 3 години, а в срок от две години. След това има колеги от социалистите, които смятат, че е над 20 трябва да е намалението за срок от 3 години. Процедурата по стабилизиране е прекомерна. ако бъдат засегнати държавните дългове, трябва да има една средна референтна стойност, три годишен срок за намаляване на дълга. Както казах, това е една тема, по която ще се опитам дори в последната минута да постигна компромис. Относно демократичното правило, нещата да се гласуват. Относно процента за отделните продукти. Има различни предложения, има а, предложение за 0,03%. Има и по различни предложения, които включват 0,4 до 1%. На трето място. Искам да говоря за средствата на годишна база за съкръщаване на дълга, когато има прекомерни дефицити. Говори се за 0,5% от едни колеги. Други колеги предлагат альтернативи, които да бъдат обсъдени 1%, съответно 0,2%. Искам да ви напомня следното. Да се говори за цифри по време на дискусиите е много трудно, защото нещата стават хаотични. Е трудно да се стигне до едно рационално решение. Ето защо е трудно да постигнем нещо, което да е приемливо за всички. На четвърто място искам да спомена една важна тема, свързана с тези предложения. Става въпрос за фактори, които трябва да бъдат взети предвид в, договор, в предложението на комисията, отнасящо се до прекомерните дефицити. Дали трябва да се предвижат изключения за държавните дългове, да или не. Независимо от, освен тези пет теми, цари мнение, мнението в парламента, че трябва да се избере общностния подход – и ето защо накрая искам да кажа още две неща. Е, относно предложенията, които бяха изготвени от е, докладчика. Говорим за стратегията Европа 2020. Тя трябва да бъде взета предвид и най-вече пакта за стабилност и растеж. Трябва да решим в коя посока искаме да поемем. Дали ще се придържаме към предложенията, които бяха изготвени през декември, или искаме да сме по-амбициозни и да променим много, много неща, които в момента се обсъждат от гражданите. Благодаря. Сега Елиса има думата. Благодаря. Аз ще говоря на английски, за да можем да се разберем по-бързо. Аз също ще се спра на пет аспекта. Ще говоря за макроекономическите неравновесия. Първата тема е свързана с нуждата да се разясни какво се има предвид с тези неравновесия, така че да можем да се приближим към един компромис, защото а, има много колеги, които имаха предложения, които могат да бъдат обединени. На второ място искам да кажа макроекономическите неравновесия и самите показатели. Има някои колеги, които а, искат парламента да не се е, изказва по този въпрос, но виждаме, че има някои стойности, които могат и трябва да бъдат включени е, в тази таблица. Има междуправителствени спогодби, е, които са включени в пакта за конкурентоспособност или пакта на еврото из, трябва да искаме тези елементи да бъдат включени в крайна сметка в общностния метод. Господин Трише каза, а също и от комисията стана ясно, че трябва да работим по тези въпроси в рамките на нашия пакет. Надявам се, че ще постигнем консенсус и по този начин ще добавим към вече съществуващите елементи а, и ще разширим а, разбирането по този въпрос. Трябва също така да гарантираме, че ще има равновесие между тези колеги, които а, предложиха да се, включа, да се включи, включат голям брой а, показатели. И от друга страна имаме а, идеята да се създаде пакет от показатели, които да бъдат управляеми. Управляеми имам предвид да има 10-12 индикатора, не повече. Това е достатъчно, за да се а, отделим от а, краткосрочния начин uh, the right set of uh, от метода на номинална конвергенция. Трябва да сме по-гъвкави и в същото а, време да сме достатъчно отворени, за да а, имаме предвид економиката, аспектите свързани с а, заетостта, да а, обединим и да засилим проявата на разбиране към ситуацията в отделните държави членки. На следващо а, място управлението на тези показатели – и а, сближаването. Тези показатели изискват по-дълбок анализ от страна на комисията съвместно с Европейската централна банка. Трябва да се а, обсъждат нещата във всяка една държава членка, да се види какви са техните препоръки, да се създаде пакет от промени който да бъде приложен в отделните държави членки. тези показатели няма да предизвикват прилагането на еднакви методи в отделните държави членки. Е, имаме един набор от показатели, имаме едно ново измерение на макроекономическите неравновесия. Това са много е, сложни области, много е, щекотливи въпроси са включени в тях, необходими са много анализи и тяхното разбиране и тяхното проучване ще е по-удачният вариант, отколкото нещата се свежат само до номиналните показатели. Все пак, когато има дефицит или има излишък, нещата се тълкуват по различен начин. И на последно място. Като се има предвид сложността на този нов проблем и това, че ние се опитваме да се учим, да изготвяме препоръки, искам да кажа, че трябва а, да стигнем до идеята, че са необходими много строги санкции. Има символични санкции, които съществуват в момента. Ще подкрепим ли позицията на комисията? Аз и Каро Ханглунд който отговаря, отговаря за санкциите. Обсъдихме този въпрос и един такъв щекотлив въпрос като този, който се осложнява още повече от комисията, която включва и препоръки, свързани с трудовия пазар, с научно-изследователската и развойна дейност, с глобите. Смятам, че трябва да сме много внимателни и да не излизаме извън а, рамките, да не се а, превръща този механизъм в да не става този механизъм автоматичен. И така искам да приключа, като кажа следното. Искам да благодаря на всички колеги, които допринесоха за изготвянето на този доклад. Беше много трудно да се изготвят компромиси между отделните колеги. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Сега преминаваме към Силви. Мерси, Шарон. Euh, благодаря ви, Шаран. Най-напред, нека благодаря на всички колеги. Аз също получих, получих близо 250 изменения по текста, така че това е едно колективно усилие. Да не забравяме и, че и контекста, в който работим, непрекъснато се мени, имайки предвид поредните заседания на е, съвета в формата Еврозона или в формат 27. Моят текст е, е, се роде с наказателното право, понеже говорим за санкции и така нататък. И може да се смята, че тук общностният метод е нещо положително и комисията ни дава нещо премерено понеже измененията, както казаха преждеговорищите колеги, или са прекалено е, е, оптимистични, или са прекалено амбициозни, или минималистични. Е, направен е опит е, да, да, да се подходи творчески. Аз благодаря специално на Филип Ламбер, е, който предлага нещо като еднократен специфичен лиценз или, или разрешително. А, сега не знам, а, ще опитаме ли всички да бъдем готови преди лятото, както иска от нас съвет. Ако да, е, много трудно ще можем да се справим. А пък от друга страна, аз бих искала комисията наистина да е, е, разгледа задълбочено този въпрос, защото би следвало поне в средосрочен план да се снабдим с едни добри санкции ако се стигне до санкции, т.е. ако наистина се налагат санкции, самите санкции са доста рудиментарни. Е, после по отношение на еврооблигациите също съм се опитала да проявя творчество. Не съм разпространял все още компромисните изменения. Е, миналата е, седмица имахме един семинар, на който бе разработена идеята за така наречените червени и пък сини еврооблигации. И а, аз съм благодарна за тези споделени становища, както и а, на, секрет, на секретарята за организираната работа. Наблюдава се известно сближаване, що се отнася до е, економическата полза е, на такъв един инструмент, който от една страна да се съобразява с дисциплината на пазара, от друга страна с необходимостта задълженията бъдат максимално ликвидни. Тук се намираме в една доста класическа дилема между желаното и възможното. И аз разговаря с едица колеги от скандинавските страни, е, от Финландия, после от, от Германия. Аз се отнасям с голямо уважение към вътрешно политическите трудности на тези страни. И все пак е, бих искала да е, настоявам пред нашата комисия да подкрепи идеята. Поне по една причина. И, а именно, изключително важно е всеки един от нас да се държи тук като депутат на Европейския съюз в неговата цялост. Тоест, да, да се вслушваш в своите избиратели, но да разбираш проблемите и на другите. И а, е, длъжни сме, е, според мен, да преодоляваме а, е, това разделение между севера и юга е, в Европа. Значи, вероятно, е, трябва да поискаме от комисията да задълбочи проучването на е, въпроса, но ние не можем да отхвърляме нещо, защото към днешна дата то било невъзможно. Аз вчера го казах на господин Треше, нямаше да го имаме днес еврото, ако бяхме подхождали сега. Значи трябва да се, да се търси примиряване на желаното и възможност. Аз си давам сметка за възраженията и затрудненията, да не говорим, че в собствената ми страна далеч не всички е, биха подкрепили моето становище, но, но, но определено трябва да гледаме по-широко, отвъд е, непосредствено необходимото. Така, това е. Благодаря и на секретарята, и на колегите. Работехме е, много, много успешно при е, едни обективно взето много тежки условия, от друга страна. Благодаря. По-малко от 5 минути. Ето, е, това без съмнение е причината да бъдете осветени в небесна светлина, строяща се от прозорец. Така, благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да, да, да спестя също време. А, има доста изменения при мен също, както при колегите за въпрос за наблюдението на пазара. Въпросът, на който бих искал да се спра е за глобите. Няма да се изненадате, че размера на глобите и тяхното налагане интересува е, много колеги. Но и това е, е разбираемо, но пък не е особено е, приемливо да се води някакъв пазарлък. Аз не смятам, че примиряването на позициите върху някакво абстрактно, произволно, средно е най-конструктивният начин. Е, тази сутрин пак разговарях с представители на комисията. Мисля, че имаме шансове да постигнем широко прието решение. След това целият процес на вземане на решение за налагането на глобите ни отвежда към е, въпроси, които са засегнати в много от докладите, именно за квалифицираното мнозинство – това има своите пък юридически последици и съветът естествено не се отнася много благосклонно към това. По-нататък някои много оригинални идеи има, предлагат колегите комисията да, взем, да взима решенията за глобите без каквото и да било участие на съвета, което е крайно, но, но според мен интересно. Друго, което се среща широко в предложените изменения е за насочването на приходите от глобите. Разбира се, всички се надяваме е, никога никоя страна да не бъде глобена, но ако се стигне до там, къде да отидат парите, сега е, общо е, е разбирането е, в края на края ще да се стигне до един постоянен фонд за стабилност, Зелените тук настояват за насочена средства към Европейската инвестиционна банка, но не се ползват с подкрепа е, в това си предложение. А, знаете, дори вчера съвета на министрите на економиката и финансите обсъжда механизма за финансова стабилност, е, така че има място да се мисли е, за насочване към този механизъм. По-нататък глоби за манипулиране или подправка на статистическата информация. Наистина тежки трябва да бъдат наказанията за страните, които не предоставят достатъчни и достоверни данни. Въпросът, разбира се, е как да се докаже, че някой е, е неправомерно изменил данните. Пита се Въобще има ли някакъв обективен критерий да се твърди това? Друго от измененията е въпросът за съдържанието на понятието изключителни економически обстоятелства. После въпроса за естествената собственост. Ролята на Европейския парламент, разбира се, е застъпена навсякъде. парламентът, както за, като гарант на прозрачността, така и като решаващ орган. И накрая трябва да направим така, че да, да работим съгласувано, последователно. Голяма част от а, моя текст зависи от останалите а, текстове, а, така че наистина трябва да работим в синхрон. И ето защо съм много удовлетворен от конструктивния дух, който се проявява до сега. Ето това е, аз съм сигурен, че ще постигнем широко съгласие. Разбира се, някои от предложенията, просто всичко да бъде отхвърлено и заличено, едва ли могат да бъдат приети. Но инак широко разбирателство, мисля, ще постигнем. Благодаря. Благодаря ви, Карли. Накрая Вики. Е, благодаря и благодаря, е, е, колеги, за това, че при мен поставихте рекорд с изменения под 200 на брой, което очевидно е изключение в случая. Компромисите, които готвя, се свеждат най-вече до счетоводните стандарти, е, постигането на равновесие между отчитането на основа касова наличност и други по-строги стандарти на отчетност. Разбира се, всичко това се основава на комисията, която настоява за ежеседмично касово отчитане. Астрид викам, Астрид, госпожа Люлинг викам. А моля, госпожо Люлинг, да ми обясните смисъла на изменението, внесено от вас, номер 125-то. Що се отнася до прогнозирането, кой отговаря за прогнозите и каква е връзката, отношенията между прогнозите на държавите членки и прогнозите на комисията. Комисията естествено се опитва да направи някаква сводна прогноза имайки предвид взаимовръзката между националните економики. И аз предлагам един компромис, който би свършил работа, т.е. държавите членки и комисията биха намерили съгласие помежду си. Много изменения настояват за независим орган, както при прогнозирането, така и при определенето на бюджетните правила. Между другото, формулировките за независим фискален съвет е, явно изцяло са отпаднали от версията на съвета, е, що се отнася до е, главата за числовите показатели, а моите колеги тук, представители на еврозоната, искат точно обратното. консенсус е, е, националните числови фискални показатели да допълват показателите на пакта за растеж и стабилност. но много полезни неща се казват е, от колегите и в това отношение. Общо заето се очертава консенсус за една силна ефикасна директива, която обезпечава действието на пакта за стабилност и растеж и е, е, прави така, защото е, информацията, която се залага като първична в прогнозния модел, да бъде достатъчно независима, което пък да се гарантира от независим контрол. Разбира се, ако имаме достатъчно силна превенция, няма какво да се притесняваме за санкционната част. Обаче, следва да подчертая, че директивата не е пактът и макар и да се допълват един друга, пактът и директивата следва да бъдат разграничавани и изменения, в които се говори за качеството на държавните разходи, за налагането на глоби на държави членки, са неуместни в случая. Тяхното място е на други е, места, в други части от този 6-частен е, пакет, той за това се и казва 6 бири Така, списъкът на пожелалите да се изкажете дълъг и предълъг, ще ви обясня след малко, но госпожа Хюбнер е, трябва да напусне по-рано, а тя е една от докладчиците в Сянка. Моля Данута първа да вземе думата. Благодаря. Съвсем накратко ще повдигна два въпроса. Един е свързан с санкциите. Разбирам, чрез измененията имаме въз, няколко възможности или да изберем дълъг списък с индикатори в регламента или пък а, чрез делегираните актове. Ако изберем този вариант, тогава индикаторите трябва да бъдат оставени в процедурата на делегираните актове, а не регламента. Не бива да съчетаваме двете. Хем делегирани актове, хем дълъг списък с индикатори. Мисля, че дългът списък, дългият списък с индикатори е, при, е повод за притеснение. Предложените индикатори а, са характерни за по-широките елементи на обществената политика. Изборът на индикатори, за които говорим, би трябвало да има отношение към наблюдението на вътрешните и външни дисбаланси и е, загубата на конкурентно способност. Ето защо аз мисля, че този е, вариант, а именно делегираните актове, трябва е, да бъде предпочитани от нас. Що се отнася до коригирането на дисбалансите, в момента са предвидени глоби, след като държавата членка не е спазила два поредни срока. Не се предвижда инструмент за страни, които са пропуснали първия срок. Според мен изпълнението е, на първият е, срок е трудно, всъщност е безполезно. Ето защо аз е, предложих изменение е, ориентирано към страните, които са изпуснали първия срок и е, да се пристъпи към е, глоба, след като не бъде спазен втория срок. Според мен процеса на изпълнение по този начин ще спечели ще от към ефективност. Някои държави членки в след първия срок ще могат да вземат решение да избегнат втория срок. Само, че ако решим да изберем втория срок, ще бъде по-лесно да включим, да отразим дефицита в глобата. Благодаря. Преди да започнем дискусията, искам да ви кажа, че АВКО прие компромисен текст след разговорите с съвета за изменението на договора. Гласуването ще бъде утре в 3 часа в сряда. Ще се гласува в, в извънредно. Трябва да бъдете в пленарна зала. Това е окончателният текст, който са приели. Сега да се върнем към списъка с заявилите за участие. Много души са се записали. Първо ще дам думата на докладчите в сянка. Това означава, че някои, които на ранен етап са се записали за изказване, ще получат думата. В момента списъкът е както следва. Edward Cicluna, Edward, you, you, you signalled, I think, Mr. Dorfman, then, then Gunnar and Pavanche and Ola Ludvigsen. So anybody else? Остан, ако друг има желание да се изкаже, трябва да бъде процедурата привличане вниманието на председателя. Астрид. Е, имам среща в 6 часа, но ще представя е, информацията, която Вики Форд поиска в писмен вид. Благодаря. Ще се опитаме да решаваме просто в движение. Удо. Благодаря. Беше говорено за политическия резултат, до който ще доведе това законодателство. И е, господин Трише, преди да осъзнае това, искам да му кажа следното. Аз много го уважавам, но когато е, тук ние като комисия е, искаме да му кажем каква да е лихвената политика и той да се заеме с нея като хората или да остави, е, трябва да му кажем, че е, това е в неговите компетенции. Той е отговорен за това. Никой няма да се отърве от този процес и по време на следващата избирателна е, кампания, кой ще може да се изправи и да каже, е, че ние сме последвали пакта на господин Трише. Всички колеги, колегата Гола, Вертман Кол и така нататък, ще трябва да Е, разяснят на своите избиратели, че се крие разум а, зад всичко това, което сме направили. Аз напълно осъзнавам а, това, което говоря, това, което говоря. И а, Проявявам абсолютно неразбиране а, е, към неоправданите дългове в отделните държави и членки. Това се дълже се на лошите а, закони, свързани с е, финансовите пазари и еврозоната е, се подхранва постоянно от економическите процеси и от стремежа за модернизиране ситуацията трябва да се третира по един интелигентен начин, така че да говорим за един интелигентен пакт, а не за един глупав пакт. Говорим за един курс на консолидиране, одобряваме го, обаче освен санкциите трябва да съществува и следното, трябва да има стимули – е, трябва да има стимули за държавите членки да предприемат добри инвестиции, които ще доведат до необходимото модернизиране. Освен образование, става просто е, за енергетика, за насръчаване на малките и средни предприятия. След случилото се в Япония, в Япония ще имаме една съвсем друга дискусия, свързана с е, енергетиката. И не можем да се правим все едно не е дошло времето за обсъждането на този важен въпрос. Относно а, инвестициите в рамките на стратегията до 2020 година. Пакта трябва е достатъчно интелигентен. Не трябва да е глупав и да не може да а, прозре проблемите свързани с прахосването на средства от държавите членки. Трябва да има един пакт, който реагира чувствително на цикъла, в който се намираме, пакта трябва да може да реагира на цикличните промени. Смятам, че ще постигнем един много разумен компромис, обаче ние няма да застанем зад един лош компромис, който не можем да го представим на нашите избиратели. И така, моля ви, е, колеги, да стигнем до един разумен е, резултат. Благодаря, казва председателката Филип. You, so, uh... Благодаря, господин председател. Аз е, съм съпредседател на Зелените. Аз съм много чувствителен, що се отнася до мнението на немските данакоплаци и на ам, испанците, които са безработни. С една дума на всички граждани. Като европейски федералист искам да кажа следното – ние искаме да дадеме повече компетенции на комисията е, като един неутрален орган, но комисията показа, че е, не оправдава нашето доверие. Защото е, доклада, който беше, годишно, който беше изготвен, имаше много идеологични аспекти в себе си и че адаптирането трябва да бъде извършено на гърба на обикновения гражданин. Благодаря на шесте докладчици и за това, че те се стремят да постигнат а, едно компромисно решение. Искам да подчертая нещата, които не одобрявам. Първо, относно пакта за стабилност и растеж, трябва да се върнем обратно към дисциплиниране на баланса на бюджетите, а да не се концентрираме върху разходите. Когато има разходи, те трябва да бъдат компенсирани чрез приходи. Ако не се споменават приходите, тогава не споменаваме и разходите. И тогава говорим за баланс. На второ място трябва да има анализ, извършен от комисията, защото няма други альтернативи, за факторите, които смекчават въздействието на кризата. Трябва да вземем предвид целия бизнес цикъл и на следващо място трябва да вземем предвид, разбира се, реформите, реформите в пенсионната система. Те са посочени изрично в докладите. Реформи, които да намалят товара, който ще се прехвърли върху бъдещите поколения. Относно правилото за намаляване на на 20. Това може да е този фактор, който ще смачка всички останали. Ако видите ситуацията в редица държави членки, ще видите, че това е правилото, което наистина ще смачка политиките, държавите а, е, и а, е, ще направи изход от кризата невъзможен. Трябва да сме реалистични. И ако не сме реалистични, ще е много трудно да приемем този доклад. На следващо четвърто място макроекономическите неравновесия. Погледнете ситуацията в някои от държавите членки. Вижте ситуацията в Япония. Нека да си отворим очите всички реагират все едно. Гърция е единственият пример за лошо управление на публичните финанси. Не е така. Виждате, че ситуацията в Ирландия, в Испания също са много добър пример за глупаво поведение на публичния сектор – виждате, че дори има и банки в Белгия и в Германия, които са се държали доста безотговорно. Те трябва да си платят за това. Това не са добри примери за добро поведение. В този смисъл ние не изготвяме критерии за економически неравновесия, не поставяме критерия за производителност в а, производителност и конкурентоспособност. Когато говорим за конкурентоспособност, добре, нямам нищо против. Но какво прави економиката конкурентоспособна, като само се справим с а, а, заетостта? А, не. Дор... Като се вгледаме в а, ефективното използване на ресурсите, економическата дейност и така нататък Говореше се, че е атомната е, енергия, ядрената енергия е решение за всичко, но виждате какво стана в е, Япония. Знаем също така, че държавният дълг е източник на големи неравновесия. Излишъкът при едни означава недостиг при други нещата трябва да се разглеждат и от двете страни. А, ако а, на планетата Земя има а, излишък, има, и дефи, и, има излишък, кой ще поеме дефицита? Марсианците ли? Не говорете за санкции ако няма и стимули. Не можем да разглеж... разглеждам санкциите само като а, германците. Трябва да сме реалисти. На следващо място – е, важно е законодателството да гарантира економическа стабилност в Европа, но вижте, има и други два е, компонента, които не се обсъждат тук, а и те са следните. На едно място, на, на, от една страна, всеобхватната данъчна политика, че има прекалено много данъци. Някои от заинтересовите страни обаче не плашат много. Ние трябва да а, гарантираме спазването и плащането от тяхна страна на тези данъци. На следващо място финансовата индустрия, финансовия сектор. Там трябва да се свърши много. Виждате, че в по-голяма част от законодателството, задължителната и част, защото ако мислите за надзорния пакет, по него ние решихме, е, че ще има нови пределни стойности. Ще има нови тавани, но правилата не са се променили. Те трябва да се променят, защото ние усещаме една съпротива. Има банки, които действат безотговорно и когато се държа по такъв начин, те трябва да платят за тяхната безотговорност. И ако гражданите не виждат, че ние реагираме а, на този фронт толкова бързо, колкото на фронта за економическото управление, те ще се чувстват излъгани. Това не е нещо, което ние ще, не искаме да подкрепим. Нека да работим по, по този въпрос. А, откри а, дискусията, като който а, спомена двустранните а, срещи. Аз очаквам да има много интензивни седмици на преговори. Разреших на Филип да говори по-дълго, заради това, че е докладчик в сянка по много докладите освен това, е, той се възползва от факта, че не го виждам, тъй като слънчевата светлина попадаше пряко в очите ми. Следващият оратор. Аз съм в политиката от няколко години и забелязвам, че разликата в позицията, между позицията и опозицията, състои в това, че опозицията смята, че правителството е част от проблема, пък правителството смята, че той е част от решението. Казвам това във връзка с предложенията на господин Булман за интелигентността. Всъщност ние говорим за възможност за маневриране. И в моята... Аз съм бил част от управлението и мога да кажа, че правителствата се опитват да видят докъде могат да стигнат. Никое правителство не взима решения, които според повечето избиратели са глупави, но решенията са свързани с разходи. Всички правителства, независимо това дали са наляво, отляво, отясно, или в центъра искат да харчат. Но цикъла на изборите често, за съжаление, не съответства на цикъла на, на економиката. В много от предложения, много от измененията, които внесах, Обръщам внимание върху факта, че може би трябва да се замислим дали това, което смятаме, че е глупаво е толкова лошо. Мисля, че ние трябва да мислим като европейски политици, не като национални политици. Това не винаги е лесно, както знаем. Ако обаче няма външен натиск, който да дисциплинира правителствата, които имат политическа потребност да повишават нивото на разходите, което застрашава економическата ситуация в съответната държава членка, но и в целия Европейски съюз, тогава мисля, че ние трябва да се ориентираме повече към по-голяма строгост на санкциите. Аз не държа толкова на санкциите, но от опита ми в управлението знам, че а, ако никой не те контролира и се подаваш на исканията на гласоподавателите за повече разходи, а, няма, няма да има кое да те дисциплинира. Благодаря. Thank you. Uh, next, it's Liam. Oui, Madame la Présidente. Бо, Госпожо председател, доклада за бюджетната рамка на държавите членки е, може би, е най-трудният текст. Госпожа Хорти, Форти свършила много важна работа, за да набележи областите, в които има сближаване между държавите членки. Тя ме успокои за позицията на Европейската комисия за дефиницията за инструментите за прогноза Остава обаче гледната точка на съвместяването. Ние предлагаме по-конкретно да изолираме обществените инвестиции в националните отчети. Виждам, че голяма част от членовете на ЕНП споделят тази идея. Притеснявам се, че има доста колеги, които обаче не споделят това становище. Що се отнася до втвърдяването на санкциите, не ме изненадва, тъй като идва от групата на либералите. Обаче изменение 80, 183 на господин Ламберт е очудващо. Искам да напомня, скъпи Филип, че принципът на автоматични санкции компрометира възможността за контрациклична политика, която даде възможност на Европа да излезе от кризата и да спаси света от катастрофа. Този дебат ми се струва изключително важен, особено днеска с, с, при трудностите с ядрената енергетика не знаем кой, как ще се финансира а, така, разделянето с ядрената енергетика. Много колеги изразиха желанието държавите членки да нямат право на дерогация. Тук съм съгласен с Филип и искам да напомня, че една банка, която изпада в насъстоятелност без такива мерки е, и дерогации, банките нямаше да съществуват е, и самата економика на Европа щеше да бъде компрометирана. Аз съм критичен следователно към някои от е, измененията внесени от колеги. Що се отнася до експост? Оценките експост на правилата – аз мисля, че заедно с количествените показатели има нужда и от качествени показатели. Сега се води за е, индикатори на богатството и ние настояваме да се оцени ефективността на политиката тогава, когато тя претендира да дава тласък на растежа и заетостта. Надявам се, че въпреки това ще можем да постигнем компромис. Аз съм на разположение на госпожа Форд и другите докладчици в сянка, но имайки предвид това, което казах, съм скептичен по отношение на изхода от нашия дебат по този пакет. Much, uh, Ja, danke, Sharon. Äh, ja, ich, ich möchte... Благодаря. Искам да се позова на наказаното от Силви Гола, че трябва да поемем една перспектива, която а, включва всички държави и членки, а не само собствената а, ни държава. В нашата политическа група има много а, хора, които критикуват това, което се подготвя тук. А, Тази критика е свързан с казаното Ламбер и другите, за това, че банките са довели до тази голяма степен на задлъжняване и има държави членки, които не провеждат правилна бюджетна политика, но отговорността трябва да се поема от банките. И виждаме, че а, тук се изготвя един законодателен пакет, който има за цел а, да привлече към отговорност по-скоро да освободи отговорност виновниците. Ние няма да приемем едно такова предложение. И ние сме внесли редица предложения, свързани с формулировката, също и с координирането и надзора. Те трябва да бъдат комбинирани. Ние не сме против економическо координиране, но не трябва да има една политика, която да е единствено а, с а, надзорна цел и да се надгражда само една иерархия. Всички трябва да са на едно а, ниво в рамките на тази координация. Държавите членки а, трябва да си сътрудничат с Европейския а, парламент, е, с в частност, европейските, извинете, националните парламенти трябва да бъдат е, включени, е, защото бюджетната политика е в компетенцията на съответните национални парламенти. Е, и всичко това може да стане само ако всички са равнопоставени. Относно санкциите – По принцип, ние отхвърляме съществуващите предложения. Ако има санкции, то трябва да има минимални стандарти, а именно, че те са прозрачни и те отговарят на принципа за спазване върховенството на закона. Да не се организират някакви действия при закрити врата и да, няма непроз... и да има непрозрачност. Искам също така да подчертая, че не е достатъчно да се концентрираме само, само върху отделните държави и членки и да казваме да, тази държава има дефицити. Не става въпрос само за държавите членки. Имаме и вътрешен пазар, на който наблюдаваме също неравновесия. Трябва да вземем предвид отделните економики на държавите членки. Където има дефицити, има и излишъци. Те са взаимосвързани. Трябва в този пакет да бъде включена и тази взаимозависимост между излишъка и дефицита. Относно показателите, колегата Хюбнер каза нещо в, по този въпрос. Нека да се посочи в законодателния пакет какви ще са тези показатели. В противен случай може би ще се получи като в Гърция и ще се предприеме принципа на порицаване и стимулиране. Една такава кампания не е от полза на никой. Темата, в, темата за Гърция се обсъжда в Германия само от една гледна точка. Защо ние трябва да плащаме за дълговете на гърците? Такива процеси, водещи до несигурност, трябва да бъдат прекратени. На следващо място Искам да спомена комисията. Никой не казва, че те не, не си вършат работата, точно обратното, но все пак в законодателния пакет а, комисията някак си е над а, тези неща и а, комисията се държи малко на принципа Deus Ex Machina – ние изготвихме от наша страна едно предложение, казваме комисията не може да действа по този а, начин, тя също трябва да вземе отношение. А, комисията също трябва да поеме своята отговорност, да изготви а, едно предложение, в което да са включени нейните отговорности и съответните обосновки. От наша гледна точка, това е един въпрос, който все още не е решен, тъй като виждам, че времето ми свърши, спирам. Едуард. ще засегна повече доклада на Фея, отколкото на Силви Годар, тъй като съм съгласен с повечето изменения на последната и особено, що съм до евро отнася до еврооблигациите, сме практически на едно и също мнение. Ако бих е, е, обобщил е, всичките си изменения по доклада Фейл, бих им дал един наслов. Не дейте да ритате умряло куче. Тоест, за санкциите. Санкциите, разбира се, имат превентивен характер, но когато се стигне до тяхното налагане, е, трябва да сме сигурни, че крайният резултат е въпросната страна отново да се изправи на краката си и, и да се конкурира, да расте, да създава работни места. Значи трябва да бъдем умерени. По-добре да приемем скромни, но сигурни санкции, вместо сега да прекаляваме и когато се стигне до налагането им, да се натъкнем на е, непреодолими препятствия. Ето, защо трябва да въведем някакъв предел и някакво максимално равнище, което разбира се ще зависи от е, конкретното економическо положение към момента. Някои са не може да могат е, да си платят глобата, други да бъдат в такова отчаяващо положение, че е, дори за глоба да не могат да съберат. Но Освен това, трябва да приемем циклично коригирани измерители на БВП. А, що за нас е до деликатния въпрос за условните пасиви или задължения, а, мисля, че бихме могли да приемем. Ако наистина се стигне до е, хармонизация на този е, показател е, до, до точното му измеря, измерване, без да се посочва укоризнено с пръст един или друг държавен разход, тъй като всички държавни разходи, пенсионни и други, в това число и а, обслужването на задлъжнелостта към частни Кредитори са, са е, част от е, термина условен пасив или условно задължение. И следователно трябва да бъдат включени. Надявам се да стигнем до съгласие в това отношение. Както казах, би трябвало да се направи връзката с устойчивостта на растежа и е, е, заетостта. Така че в края на краища, като огледаме предложенията си, би следвало да се запитаме, ще доведе ли всичко това до повишена заетост е, при е, оживлението, настъпващо след кризата? Що се отнася до наблюдението? Да, наблюдението трябва да бъде прозрачно. А що се отнася до отчетите на държавите членки пред парламента, би трябвало да ги поканим да ни дадат разяснения и да имат също така правото да бъдат изслушани дори и да не сме ги призовали. Що се отнася до тези класации, доста любопитно е, така да се изразя. Първо, решихме, че няма да допуснем да се насочва вниманието изключително към един или друг показател в класацията, в името на гъвкавостта и така нататък. А сега какво се получава? Този пакт, какъв беше? Пакт за еврото ли беше или, или, или за конкурентоспособността? Но е, е, там изрично са включени показатели. Така че защо и ние да правим изключение? Да ги включим тези показатели, разбира се, те няма да бъдат безусловни, но е, ако смятаме, че даден показател е толкова съществен, аз не виждам основания да не го включваме. Благодаря, Херберт Дорфман има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в Сянка от името на моята политическа група е, по доклада Ферери, затова ще се спра на него. Относно несъответствията, е, неравновесията, извинете. Една нова система се създава сега, една правилна система, която да ни насочи правилната посока, да тази система трябва да бъде приложена и да доведе до, доведе до това да се откриват е, пазарните макроекономическите неравновесия и тук става въпрос само за това, нито за повече, нито за по-малко. Не става за това да се открият лошите или добрите държави членки или а, да се сочат с пръст отделни държави членки. Ако се откриват такива макроекономически неравновесия на време, то това ще защити и не само от другите държави членки, а и самите държави членки, в които са открити тези неравновесия. Знаем а, какво се случи в а, Гърция, в Ирландия. Ако беше действано на време, нямаше да се стигне а, до там. А, е, можеха да се изпестят много от а, последствията, защото те сега а, носят голям товар тъй като нещата стигнаха доста далече. Относно показателите, Смятам, че те могат да, да имат функцията на една система за ранно предупреждение. Трябва да се разграничава между тези показатели. И какво се случва след тях? Имам предвид плана за възстановяване. Ако вземем предвид стратегията до 2020 година – ако можем, ако можем чрез един план за, за економическо възстановяване да изправим една държава на краката й, то тогава стратегията до 2020 година просто се обесмисля. Тук говорим за един бъдещ модел, свързан с макроекономическите неравновесия, които, който да бъде включен в стратегията. Радвам се, че обсъждаме с останалите политически групи каква е ролята на парламента. Ем, тук има доста дефицити при определянето на ролята. Ролята трябва да поеме и да осъзнае своята политическа роля. Относно комисията. Комисията трябва да играе една много силна роля. Комисията трябва да има ръководна роля в този механизъм и ето защо нашата политическа група предложи редица гласувания с обратно квалифицирано мнозинство. На последно място относно симетричното наблюдение, или както колегата Ламберт, Ламберт преди това а, спомена този въпрос. Показателите трябва да са симетрични. Например, ако има е, има е, прекомерен външен е, излишък, трябва да има и прекомерен външен дефицит. И нека да видим какъв е опита в отделните държави членки. Държава като Ирландия, държава като Испания, която стимулира инвестиции, или Ирландия, която има една строга данъчна политика. Виждаме какво се случи в тези държави. И какви проблеми възникнаха. Е, трябва да се разграничава, разграничават нещата по отношение на разпределянето на риска. Сега Генер Хъкмар. Ако свършите преди да се върна, преди да се върна, първан ще следващия оратор. А, добре, значи ще е, се опитам да, да продължавам да говоря, докато не се върнете. Благодаря. Много интересни са тези разговори и впечатляващо е, че има общи позиции по доста неща, но пък от друга страна усещам, че някакси губим енергичността на дебата. Някакси неотложният характер на този разговор се губи далеч не отдавна. Е, редица държави членки бяха изправени пред толкова дълбока криза, че бе застрашена не само тяхната стабилност, а и общата ни стабилност. И сега тук, е, когато обсъждаме разходите, държавните разходи, е, следва да помним, че е, няма е, е, начин да насърчаваш растежа и заетостта при такъв дълбок дефицит, е, при, е, кога, когато си на дъното на пропаста. Сега, когато говорим за оживлението, пък говорим за е, е, разходи и за дефицити. Е, и на фона на току-що преживеното, подобен разговор, опасявам се, сочи, че не сме си извлекли полуките. Сега, с поглед напред към бъдещето, Трудно, разбира се, е да отчетем всичко. Е, нямаме възможност да прозрем така, така надалеч и надълбоко в бъдещето. Да, стремим се да формулираме най-добрата политика за в бъдеще, но това е едно да търсиш е, е, светия грал. Е, е, е, трудна работа. Тъй, че за мен е, е, главното предназначение на този разговор е да се опитаме да избегнем онези проблеми, които ни доведоха до кризата. А именно дефицитите, а именно задлъжнялостта. Ето това, това е най-важният разговор. От това трябва да се предпазим. И всичко това има значение за разговора за санкциите. Понеже колкото по-широко е, е наблюдението на економическата политика, толкова по-трудно бихме могли да формулираме санкциите, защото така би се стигнало в край на кращата до не особено строго дефинирани разговори за правилната и неправилната економическа политика. И В тази връзка пак въпроса за класацията. А ако прекалено разширим обхвата и пак ще се провалим в опита си да се получим от кризата. Значи, колкото по-съсредоточено можем да бихме насочили вниманието си към радикалните е, причини, основните причини за кризата, именно дефицитите и задлъжнялостта, толкова по-лесно бихме могли да формулираме средносрочни цели и е, приемем санкции, които са разумни. Тоест, ако, ако се разпилеем, ако се опитваме да, да постигнем твърде много, няма да постигнем нищо. Значи, първо ни е необходима стабилност. След като си осигурим стабилност, ще можем надълго и на широко да обсъждаме бъдещата економическа политика. Благодаря. Перванш. Благодаря, госпожа председател. Няколко неща бих искала да кажа. Разбира се, първо ще, ще обсъдим, ще се стигне до заключенията на съвета през юни. До тогава много неща ще, ще се обсъждат в Еврогрупата. Е, те ще бъдат евентуално потвърдени от Европейския съвет, това число за задлъжнелостта, за срочността на задълженията и така нататък, а междувременно се работи по други документи. От началото на нашата дискусия тук госпожа Вортман Кол е, пожела да спрем вниманието си единствено на тези шест текст. Но тези текстове е, е, е, е, е всъщност са залагалка, опасявам се, а междувременно дълбоки и, и мащабни економически стратегии се формулират в момента, и нямат нищо общо с съдържанието на тези текстове. И от тази гледна точка аз разбирам защо председателя на ЕЦБ Жан-Клод Трише вчера заяви това, което заяви по този пакет. Аз се връщам от е, е, Женева. Е, където е, разговарях с официални представители, оказва се, че и централните и частните банки по-настоящем започват проучвания на пазарите на труда преди да се е, заемат конкретно с проблемите на банковия сектор и възстановяването на инвестициите в Европа. Нека напомня и казаното от Жак Делор миналия понеделник за огромното значение на общностния метод на работа и на, що се отнася до пълната е, е, безполезност е, е на, на, на, на твърдения е, по отношение на конкурентно способността, е, които пренебрегват тези фундаментални въпроси. Нека едно да ви кажа. В много от страните от юга доходите ще, ще се издънят, ще, ще пропаднат. И, а, и, по, и, и, и, и по този въпрос трябва да се мисли. А, разбира се, рязкото намаляване на доходите е, се е, е, дължи на инфлационни очаквания – и толкова по-правилно се намалява доходите, но ако при това е, се наблюдава ново нарастване на цените, то вече не се дължи на доходната политика, а на цените на, на суровините и материалите. И по това трябва да се мисли. Аз какво да ви кажа? Нито едно изменение не бих внесла по тези шест текста по една проста причина, а именно, че в качеството си на а, е, член на, на Комисията за заедостта и социалната политика съм била докладчик по становище по три от, от тези текстове. Много мисля, ще всички компромиси е, да са, да са били вече постигнати. Но аз е, е, ви напомням онова, за което сме гласували в Комисията по заедостта и социалната политика. Накрая, ако искаме да се измъкнем от това тресавище, би трябвало да мислим и за тези въпроси. Що се отнася до доклада на госпожа Вортман Кол, е, вие предлагате альтернатива на понятието благоразумна фискална политик. Ние пък е, гласуваме, гласувахме обща позиция, която ми се струва по-действена, по-резултатна от това, което вие ни предлагате и която се свежда до бюджетна политика, която е ефикасна и устойчива. И този въпрос за устойчивостта. Нека не го подценяваме. Тук не става въпрос за, за някакъв експертен текст, който формулира санкции. Тук става въпрос за далеч по-животрептуж въпрос за економическата политика на бъдещето. И тази економическа политика трябва да бъде резултатна и устойчива. Що се отнася до е, пенсионното осигуряване, господин Фейо? Ние сме приели изменения, е, в които приемаме да се упоменава пенсионното осигурение, т.е. възрастта на пенсиониране, но е, по един неутрален начин, защото честно казано, ако една днешна економическа политика в е, Европейския съюз не отчита е, като, и то като приоритетен въпроса за влагането на средства в образованието, то за каква политика може да става дума? Днес не ни е позволено да говорим за тези въпроси. За сметка на това пък ние а, е, а, е, настояваме а, а, да, да, а, да, да се гледа с добро око на е, е, пенсионно-осигурителните системи, основани на принципа на солидарност, т.е. Е, на разходно-покривния принцип. А, а видите ли, пред нас настояват да приемем благосклонно капиталовата система, ние пък казваме не. И за, е, да, тук всички искат а, е, е, да, да мислят, а, видите ли, като а, добри европейци. Да, добре, нека бъдем добри европейци, ние си имаме стратегия, нека си я реализираме. Аз не съм съгласна с всички пунктове на тази стратегия, но вие знаете за коя стратегия става въпрос, нали? Това е Европа 2020. Дайте да си я, да си я следваме. Вярно е, в този, в този текст има, има своите недостатъци, но ние не можем да му обърнем гръб а, и след като Европейският съюз е твърде беден или твърде малък да не може да се справи с всичко, то най-малкото нека опитаме да направим това, което можем. и прочие, и прочие. Аз е, е, е, ще дам възможност на докладчиците подробно да се занимаят с становищата на Комисията по заедостта и социалната политика, но аз ви призовавам. А, а, не мислете, че след като вече работите по своите компромиси, ще можете просто да а, игнорирате нашата позиция с знак минус в листа за гласуване или пък обратно да твърдите, че всичко, което искаме, така или иначе вече е уредено. Накрая, госпожо председател, за прословутия европейски семестър. И тази комисия а, е, прие да а, е, изработи доклад по своя инициатива по а, е, този европейски семестър и вече Конституционната комисия, бюджетата, разбира се, комисията по заетостта ще изляза за свои становища. Толкова по-добре. Аз съм удовлетворен от това, но аз не мога да бъда докладчик по становище по европейския семестър, а, за, да, за, да, за да бъда а, някаква девета а, дупка на кавала и просто да парафирам неща, които някъде някъде си решава. Аз настоявам в тези шест текста, които са сложени на масата, да фигурира нещо, което има на слов европейски семестър. Аз няма да рубувам на чужда воля. В интерес на институциите е да постигнем един съгласуван текст, общ наш по отношение на останалите институции, тъй че Европейският парламент да заяви своята воля в тази процедура. Знаете, комисията и съвета смята така, колкото по-малко се меша Европейския парламент в цялата тази работа, толкова по-добре за тях. Е, ние на това не можем да се съгласим. Благодаря. Благодаря ви, Перванш. Мога да ви уверя от самото начало, че намерението на госпожа Вортман Коли на докладчиците бе да, да, да обвържем нещата с семестъра, с 2020, а сега с пакта за еврото. Силви, аз знам, че искате да се изкажете, но а, а, има още двама, които са се записали по-рано за изказване, освен ако не кажете нещо съвсем кратко. Съвсем кратка информация искаме, да, за да бъде чуд парламента ние положихме усилия за среща с господин Ван Ромпой относно случилото се миналата седмица. Ние казахме, че държим парламента да бъде чу. Това не означава, че няма да работим с вас по семестъра. Чисто и просто давам тази информация за хората, които ни я знаеха. Ако искаме да сме последователни, това означава, че не можем да допуснем пакета да мине без семестъра. Но то е вътре. Това стана ясно по време на първата размяна на мнение. Госпожа Вортман Кол го каза. След това Оле, Свен и може би накрая ще има възможност и вие да се изкажете. Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на въпросът, свързан с надзора върху несъответ... неравновесията. Трябва тази процедура да бъде прозрачна, да бъде публично обявена. Относно заплатите. Ако Европейски съюз се намеси, това може да е контрапродуктивно. Няма доказателства за това, че когато Европейския съюз се намесва, заплатите са по-добри, по-високи. Трябва да има балансиран подход при сформирането на заплатите. Трябва да има силни колективни трудови договори. Партньорите трябва да си сътрудничат. Ето защо казвам, че колективните трудови, трудови договори трябва да бъдат взети предвид, когато говорим за едно равномерно разпределение. и когато наистина сформирането на начин на заплатите може да бъде повлияно по положителен начин. Относно макроекономическите неравновесия. Относно националния модел на социалния диалог, той трябва да, да бъде взет предвид. На второ място, не трябва да се дава възможност и не трябва да бъдат принуждавани правителствата да се намесват. Правителствата трябва да имат възможност да вземат предвид свободата на отделните партньори. На трето място диалога между Брюксел и държавите членки. Трябва да бъдат взети предвид социалните партньори, иначе процесът ще бъде удължен. За да могат нещата да вървят на практика, трябва да се обърне много да се обърне внимание на тези подробности. Ще бъда много кратък. Имам само два коментара. Единият е насочен към моя приятел Лиян. Първо, при промяната към въз... преминаването към възобновяване на източници се финансира от частния сектор и знаем защо. Второ, не смятам, че държавна ядрена централа е по-добра от частните. Всичко зависи от избора на енергиен източник. Този пакет няма особена връзка с преминаването от ядрена енергетика към възобновяеми източници. Второ, мисля, че Нашата комисия трябва да предвиди възможност да обмисли възможността за оценка на целия набор от предложения, в това число пакта за еврото, шесте предложения и европейския механизъм за стабилност. Ако не го направим, ще ще бъде, няма да разберем кой на какво държи и също така ще бъде трудно да разберем какъв, какво ще бъде въздействието. Има опасност, освен това, да а, се съсредоточим върху отделни елементи и да не обърнем внимание на общата картина. Сега, след а, гласуването, не можем да кажем, че втори път сме сбъркали. Ето защо аз мисля, че а, иш, между прочим ще повдигна този въпрос а, на заданието на координаторите. Мисля, че трябва да се откажем от а, подхода за работа на парче. Може би ще бъде по-добре да обсъждаме нещата по този начин. Тази сутрин ние установихме, че по някои въпроси имаме общи становища. Някои от нас може да се оплашат от това, че ако не е, решим въпросите в рамките на шесте предложения, те ще изчезнат. Може би трябва да се откажем от този подход, при който обсъждаме едно предложение, едно изменение след друго. Обеден съм, че когато започнем тази дискусия, залата ще бъде препълнена. Имам какво да кажа, но ще дам възможност на докладчиците да се изкажат. Само ще кажа, че голяма част от въпросите, които са повдигнати в много от измененията, в това число и моите, ни дават възможност да обединим различните е, предложения. Корен има думата. Благодаря. Искам да благодаря на колегите е, които говориха за ясното съдържание и превентивния аспект на пакта за стабилност. Убеден съм, че можем да постигнем съгласие. Съжалявам, че си тръгвате, защото исках да коментирам върху по-общия контекст, в който се намираме. У Добулман и днес разбрахме, че сме не само политолози, но искаме да, и двамата искаме в пакета да има интелигентност. Това означава интелигентен пак за растеж с ясни правила и стабилност по време на целия цикъл. Искам да кажа на колегите Кристиан и Гунар Хокмарк, тъй като имаме а, економически и валутен съюз, е ясно, че излизайки от кризата, ни трябва два крака. Не можем да ходим само на паричния а, крак. Трябва ни интелигентен пакет, като цяло не е само стабилност и растеж. Свен, разбира се, можеш, няма нищо лошо в това, което ти предлагаш, да изчакаме малко, да помислим. Само, че като парламент ние трябва да поемем политическа инициатива и да играем своята водеща роля. Имаме различни програми за, за финансова стабилност, за макроекономически надзор, стратегията 2020 и сега нови показатели или поне представители като нови индикатори в пакта за еврото. Отчасти те са също както в макроекономическия надзор, пакта за стабилност и участие в националните планове за реформа. Искам да кажа съвсем ясно, че ние искаме устойчиви обществени финанси, устойчив финанс и устойчиви финанси. За нас социалната пазарна економика е по средата. Стратегията 2020 като че ли отстъпва на заден план. Малко като Лисабонската стратегия, защото държавите членки ще се занимават само с новите индикатори. Знам, госпожо Берес, че работите че сте член на комисията по заетост. Но обърнете внимание на измененията. Вие споменахте няколко елемента, които са част от измененията. Текста за европейския семестър в моят доклад съм го предложила и се радвам, че го поехте и а, го а, въведахте в своя доклад. Но нека да не вървим в а, а, посоката да претендираме за авторство. Нека да работим заедно не само по европейския семестър на националните отчети. Тази сутрин аз провокирах Европейската комисия с молба да помисли за интелигентен пакет, така че да не се създаде едно, едно ново е, животно, а да бъде интегрирано в пакета. Или комисията ще съобрази това предложение, или пък ще го направим ние самите. Но ние искаме и интелигентен подход. Сега, стремейки се да постигнем стратегията 2020, в нашата резолюция преди няколко месеца ние казахме ясно, че за да се постигне стратегията 2020, ангажимента по основните цели трябва да е ясен това предполага реформирани обществени части инвестиции и искаме по-ясен фокус върху този елемент. В някои изменения съм повдигнала този въпрос. Аз съм готова, че нещата могат да се придвижат напред. Вики. Съвсем набързо, съгласна съм с Перванш, че акцента трябва да бъде върху растежа и стратегията 2020. Но това не е част в доклада за процедурните аспекти на бюджета. То е свързано с доклада на Корин за економическата политика. няма, моят доклад не е предмет на съвместно взимане на решения. И когато искаме нещо, трябва да сме сигурни, че то е осъществимо. Да, разбира се, то може, това, което предлагаш, може да влезе в доклада на Корин. Господин Хангнот, много това, което казахте е разумно, но то не е свързано непременно с компромисите. Има някои идеи, които са свързани с възможността за маневриране. Това не означава, че не можем да ги дискутираме. Не съм обаче съгласна с това, което казахте, че директивата, която е усъвършенствана от съвета, не бива да съдържа тези разпоредби за прозрачност а което съвета прави е хубаво. Колкото повече информация даваме на хората за това, за какво се изразходва средства, за балансови, извънбалансови данни, е хубаво. Аз не смятам, че трябва да премахнем това и е, едно или друго. Може би не съм ви разбрала. Елиса. Благодаря. Аз мисля, е, искам да се върна на това, което казаха някои колеги. Мисля, че ние трябва да видим как пакета дава отговор на проблемите, пред които сме изправени. Колегите, които искат е, само да се придържат към пакта за стабилност и растеж в сегашния му вид, мисля, че е по-добре да разберем, че той не даде резултати. Ето защо се опитваме да променим пакета и да го усъвършенстваме. Има неща, които не могат да бъдат обхванати от пакта за стабилност и растеж. По-конкретно в целите 6% и 60% и 3%. 3% растеж на економиката и инфлация от 2%. Това беше пакетът. Ако предвидите 3% и 60%, това не е решение на проблема. Проблемът си остава. А проблемът по-конкретно е липсата на контрацикличен капацитет, устойчивостта на еврозоната в момента на криза и разнопосочните тенденции вътре в еврото и недостатъчно високия растеж. Ето това е контекста, в който работим. Ние не можем да кажем на гражданите е отговор, е, отговорът е, груп, е с определени санкции и още по-строги елементи за спазване. Добавената стойност на това, което вършим, според мен, е да разберем по-добре как да направим така, че еврозоната и Европейския съюз да бъдат по-устойчиви, по-стабилни и по-годни за живот и, да, и съответстващи на очакванията на гражданите. Аз съм представила някои елементи, които отразяват необходимостта от сближаване, растеж. Това не е само думи без съдържание. В противен случай ще сме пропуснали възможности, които ни се предоставят. Връщам се на това, което казват колегите, защо 0,5% за дефицита – как се съчетават двете неща? Мисля, че ние трябва да разберем, че това са сложни проблеми и е по-добре да се погрижим за повече устойчивост, стабилност, да не допускаме политически грешки с строги, по-строги правила, които няма да бъдат спазвани от никого или пък само от някои. Ето това е предизвикателството. А, преводачите ще останат тук още 4 минути. Силви. Малко е като в симфонията на Хайден. Не са останали много музиканти, а ние трябва да продължим да работим. Приключихме на време. Благодаря ви. Работата ни ще продължи.